Имам следните официални съобщения сега. Шведските компетентни органи ме информираха за заместването на госпожа Лена Ек с господин Кент Йохансън от 18 октомври 2011 година. Искам да приветствам нашия нов колега най-сърдечно в Европейския парламент. И също така по силата на правило 3, алинея 2 на правилник, е, докато се е, господин Йохансън ще бъде в парламента, в, е, в неговите органи и ще ползва всички права на евродепутат, след като подпише декларацията за потенциален конфликт на интереси. Сега има и една грешка.